May I ask all the people who are standing up? Мога ли да помоля всички, които са прави в залата в момента, да седнат, да запазят тишина, защото ние трябва да започнем вече с гласуването. Okay. As uh, it was agreed yesterday, Както се разбрахме вчера, ще променим реда за гласуване. Ще започнем с 15 и 16 въпрос. И Джан Лука Суста поиска думата. Благодаря, господин председател. бих искал да помоля да имаме разделно гласуване. във връзка с обще, обществените поръчки, търгове за обществени поръчки, а, по 79 и 64, това са двете досиета, които бих искал да имаме разделно гласуване. Да, добре, отбелязваме си го и когато стигнем до това, ще повдигна въпроса за устните изменения, защото разбира се, комисията трябва да одобри или отхвърли. Точка 15, това е становището ни за ИМКО. Това са три становища, които се подготвят от нашата комисия и от докладчика. Първото е за директивата за обществените поръчки. по предложените изменения от страна на комисията. Така, да започнем с първото, което е номер 41. За, против, въздържали се, приема се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, Приема се. Да, нека проверим. Добре. 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 43. За, против, въздържали се, приема се. 44. За, против, въздържалите се, отхвърля се. Десето. За, против, въздържали се, отхвърля се. 45. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим 46-то. А, не, извинете, 12-то. 12-то. Моля, гласувайте електронно. Сега вече не липсва нито една карта. Добре, прекратете гласуването. Приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсто за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим 14 Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Четиридесет За, против, въздържали се, приема се. 49. За, против, въздържали се, отхвърля се. 50. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 54-то беше това. Сега, 55-то. Гласуване в блок за, против, въздържали се, приема се. 58, 59, 60, 61, отново блок, за, против, въздържали се, приема се. Добре. Да проверим втория блок, за който гласувахме заедно. Имаме един в повече от социалистическата група. Един глас в повече на консерваторите. Трябва да имаме един и същ брой хора, които гласуват. Така, прекратете гласуването. Приема се. 64 За против, въздържали се, приема се. 65 то за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим 65-то, моля гласувайте с карти. 65. все още имаме един глас от социалистите в повече. Да, добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шестдесет и шесто. За против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, Въздържай се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно решение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и седмо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 78. Да, 78. за, против, въздържали се, отхвърля се. 79. Имаме устно изменение, някак, някой против. Да, имате го в писмена форма. И Джалука иска разделно гласуване по 79-то. Имате текста пред себе си. Разделно гласуване. Добре. Първата част на устното изменение от госпожа Хансли. За. Моля, вдигайте ръка по-добре. Кой е за първата част? Сега кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 80 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81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 И сега по точките от преамбюла. Първо, за против възражай се приема се. Второ, за против възражай се приема се. 29 за против възражай се приема се. Трето, за против въздържай се приема се. Четвърто, за против въздържали се против въздържали се отхвърля се. Пето, пада. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, прие... Е, отхвърля се. 33 отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Проверяваме 34-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега 35-то. За, против, въздържали се, приема се. 36-то. за, против, Въздържай се, приема се. 37 за, против, Въздържай се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, Въздържай се, отхвърля се. Изменение номер 7 за, против, Въздържай се, приема се. 40 за против въздържали се приема се и 8 за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 22 гласа, 5 задържали се. Поздравление на Джан Лука Суста. А сега 16-то. Отново водеща комисия ИМКО, същият докладчик, но тук става въпрос за друга директива. 69 изменения имаме. Първото е 38. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Това е блок 1. Изменение 44, 45, 46. Добре, да повторим гласуването по блок 1. Кой е за? А защо сте против гласуване на заедно? Добре, няма да е блок. 44. За, против, въздържай се. Приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за. Добре, ще проверим. 46-то. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим 47. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуване по блок 2. Има ли някой против? Не. Добре. Тогава да гласуваме по блок 2. За, против, и се, приема се. 53 за, против, и се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. 54-то. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно решение, а, изменение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. 63-то за против въздържали се отхвърля се. 64-то устно предложение за изменение от Мариела Десарнес. Добре, ще гласуваме тогава. Да, и разделно гласуване. Първата част. Кои са за първата част? За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. 67-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 67. Правим електронна проверка на гласовете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Деветдесет и осмо.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 37 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване с карти. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 21 гласа за, 4 против. Поздравления за докладчика да се върнем към дневния ред и начина по който са подредени точките. Това е точка 11. Имаме споразумение по тази а, точка. Аз съм докладчик. Моите препоръки са да се приеме. Нямаме изменения. Моля, гласувайте електронно споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географското значение на земеделски продукти и храни. Моята препоръка като доклад е да се съгласим с това споразумение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 29 за, 0 против, 0 въздържали се, приема се. 12. По процедурата за прилагане споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия. Осем изменения има. докладчик е Юлио Винклер от НП. Започваме да гласуваме с а, спис... по списъка. Първо, приема се, отхвърля се. Второто, Девето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто. Добре, да проверим единайсто. Моля, гласувайте.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 И сега по а, проекто законодателната резолюция, моля гласувайте, прекратете гласуването, почти същия резултат. за, един против, няма въздържали се. Поздравления за Юлио Винклер в съответствие с нашите най-добри практики, когато а, докладчика а, е закъснял, не се влиза в преговори и така преминаваме към 13. Въпрос който се поставя устно. Мерки за защита на пазара на Европейския съюз от необичайно ниски цени от вноса на китайски продукти, особено фото, фотоволтаични панели. Аз съм докладчика, но нека да благодаря на Калио Хаспари, Каспари и а, за изготвянето на въпроса. Има обаче 11 предложения за поправки. Нека да ги гласуваме. Компромис номер едно в две части. Компромисно предложение в три части. Поправя се оратора. И така започваме гласуването. Анблок. По параграфи 1, 2 и 3. За, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване. Параграф 4. Параграф 4. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част от параграф 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. Първа част. За. Против. Отхвърля се. И параграф 5. Първа част. За Искате проверка на параграф 5, първата част. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. И накрая последната част от разделното гласуване за параграф 5, първа част против, въздържали се, приема се. Заключително гласуване. Електронно. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се с 28 гласа за и 1 против. Няма въздържали се. Точка 14. Това е съвместна процедура, допълнителен протокол към Евросредиземноморското споразумение за създаване на асоциация между Европейския съюз и Израел по отношение съответствие и одобряване на промишлени, оценка на съответствие и одобряване на промишлени стоки. Това е процедура, по която аз съм докладчика. Моята препоръка е да не подкрепим предложението. Тук става дума за един период от 3 години. Има обаче различни предложения за изменение. За да има яснота. Политическите групи постигнаха споразумение по отношение процедурата на гласуване и евентуалното евентуалната обосновка при резултата на гласуването. За да няма никакви съмнения. И така, нека да гласуваме блок. Това означава да подкрепим протокола. Унези, които са за, моля да вдигнат ръка. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следователно, Сега трябва да гласуваме по измененията. Изменение 1. За. А, извинявайте. Изменение 26. За, против, въздържали се, приема се.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 проекто предложението. Моля гласувайте. Моля прекратете гласуването. И резултатът е същият както и при първото гласуване. Приема се с 15 гласа за, 13 против и 2 въздържали се. Няма поздравления този път за докладчика. Естествено, моето обяснително изказване няма да бъде направено, защото то противоречи на резултата от гласуването. Точка 17. Това е становище. Моля да вземете местата си. Точка 17 е становище от Комисията по външни работи във връзка с споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка. Както знаете, това така наречено споразумение за асоцииране представлява едно а, истинско търговско споразумение, но ние даваме само становище като комисия. Докладчика е Пабло Залба Бидеган. А становището ще бъде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 изменение, представено от докладчика и председателя. Възражение има ли? Няма възражение. Тогава гласуваме. Ако не се лъжа, документ... съдържа се в документите ви за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за против, въздържали се, приема се. 8 за против. 7. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Връщаме се към изменение 7. Нека да проверим резултата. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, Двадесет и седем. За, против, въздържали се, приема се. Тридесет за,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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 за, 2 против, няма въздържали се. Честито на Пабло. Точка 18 проекто становище на АФЕТ Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на Европейския съюз. Има 57 изменения. Компромисно изменение номер 1. Приема се номер 5 за, против, държали се. Нека да проверим. По пето изменение, моля, гласувайте. And vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Компромисно изменение 3. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Приема се, поправя се председателя. Изменение 8. Е Извинявайте, казва председателя. Компромисно изменение 4. Кой е за? против, въздържали се, приема се. и изменение 5 за, против, изменение, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме компромисно изменение 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 21 за против, въздържали се, приема се. 22 и 23 коза, е против, въздържали се, приема се. 26, казва председателят. И се поправя 28, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме компромисно изменение 7 по електронен път, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7А. Всъщност то пада. Изменение 50 и 51. За против въздържали се отхвърля се. 50 и 51 проверяваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 кой е за? Против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 Добре, проверяваме 55. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се наистина. 56 за, против, въздържали се. Приема се. Не искате ли да проверим? трябва да знаете, че тогава, когато вод е разделен, само трябва да погледна какво правят либералите, за да се ориентирам. И така, гласуваме по проекто становището с измененията като цяло, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се с 25 гласа за 4 против. Поздравление за докладчика. И сега преминаваме към точка 19. Становище за АФЕТ. Докладчика ни е Берт Ланге за препоръки до съвет комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за силено партньорство и сътрудничество между Европейски съюз и Казахстан. С 26 изменения започваме да гласуваме. Компромисно изменение 1 за против въздържали се приема се. Изменение 3 за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 Добре, проверяваме 14, що ми искате. Режим на гласуване. Край на гласуването. Наистина е отхвърлен. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 в две части. Разделно гласуване. Първа част гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърли се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 а, вдигайте ръка. Край на гласуването. Всъщност е прието с 18 гласа. А, 18 за против въздържали се приема се. Проверявам 18. Режим на гласуване. Край на гласуването. Наистина се приема. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Компромисно изменение 2, режим на гласуване. Край на гласуването. Наистина се приема. 22 за,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 окончателно гласуване по електронен път за цялото проекто становище. Приема гласуване. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 2 против, 3 въз... въздържали се. Поздравление на докладчика Бент Ланге. Сега точка 20. Това отново становище, но за комисията по бюджета. Това е последната точка, която ще гласуваме. Проекто становище, докладчик е Саят Камал. 10 изменения. Всъщност <laughs> имали сме и 100 изменения. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 разделно гласуване. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 4 разделно гласуване. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Проверяваме първата част, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Кога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 Окончателно гласуване по целия текст с измененията. Поименно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се 21 за, 3 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздрави за докладчика Саед Камал. Благодаря ви за вашето сътрудничество в тази тежка част на дневния ни ред. we still have much work to do. Колеги, сега ще имаме много работа, така че мога да ви, искам да ви помоля да ме слушате. I want the people with their faces looking at me, not their backs. А, искам хората да се обърнат с лице към мене, а не с гръб, макар и да ме слушат. Item 21. Точка 21. Търговски економически отношения с Съединените щати. Както знаете, решихме да приемем резолюция за текущите предварителни преговори между Европейския съюз и а, Съединените щати с оглед възможното започване на преговори в недалечното бъдеще. Аз изготвих един доклад през юни и е, той ще бъде представен до края на годината. Именно за това реших да се намеся и да дам възможност на комисията и на съвета да се запознаят с нашето становище по този много важен въпрос. Постоянната група за мониторинг по въпросите на Съединените щати беше помолена да изготви проекто доклад. Аз съм докладчик и този от доклад се намира във вашите документи. Искам да ви кажа, че междувременно изслушахме заинтересовани лица, много заинтересовани страни от Европа. Имахме възможност да изслушаме и някои парламентарни а, комисии, след като беше приключен проекто доклада, имахме възможност и да изслушаме американските колеги, които бяха тук в Брюксел за друга сесия на работната група. И в подготовката на този проекто доклад искам да благодаря на колегата Марти за работата по тази а, тема. Не е нужно да кажа, че до проекто доклада естествено ще бъде подобрен чрез вашите изменения. Сега разглеждаме проекто доклада. Имате думата по неговите качества и недостатъци. Моята цел беше да се занимая с основните въпроси, които вероятно ще се повдигнат по време на преговорите между Европейския съюз и САЩ, започвайки с редица въпроси, които според мен са много важни за европейската страна, така че а, Слушам ви, няма нужда да се представя проекто доклада, той е в документите ви, не е дълъг. Аз реших да представя кратко, ясно, политически мотивирано становище, проекто доклад. Имате думата. Започваме с членовете на постоянната мониторингова група. Благодаря. Искам да благодаря много господин председателю за Искам наистина да благодаря много за вашето сътрудничество дори а, вашите първоначални а, бележки отразяват най-важните проблеми в най-общ план. А мисля, че един основен въпрос тук е да се направят няколко основни коментара. Ние знаем, че Съединените щати имат търговии за, споразумение за свободна търговия с някои от съседите си. Следователно, ние като Европейски съюз не били трябвало да разгледаме отношенията си с, щатите да разгледаме специфичните елементи, особено във връзка с търговските ни отношения, струва ми се, че е много важно да разгледаме границите на щатите, как те се отварят за съседите на САЩ. На второ място, един все още нерешен въпрос, който може би трябва да разгледаме. Ако нещо се промени, чрез новата конференция, която се проведе на APAC. както всички знаем, Съединените щати са в процес на предизборен период. Аз не зная а, с този окончателен доклад дали да не изчакаме след изборите в Штатите, мисля за графика, обаче искам да благодаря на всички за тяхното сътрудничество през последните няколко седмици. Може би ще има и а, писмени изменения през следващите няколко седмици. Благодаря. Аз а, разгледах а, текста и е, в много тясно сътрудничество работихме с докладчиците в Сянка и това сътрудничество ще доведе до много положителен резултат. Хелмут Шолц всъщност Арити има думата. Благодаря. Искам да ви благодаря, господин председател и господин докладчик, за добрия старт, който ни дава възможност този доклад. Има много възможности да свалим бариерите, да повишим БВП от двете страни. Това е печелившо за двете страни да използваме економическата мощ като лоз, така както наблюдаваме това да се случва между Япония и Китай, например аз съм съгласна, че трябва да започне максимално рано, в началото на 2013 година, както предлагате, и да се опитаме да постигнем истински напредък преди края на мандата на сегашната комисия. Бих желала да споделя някои от нашите приоритети от групата на либералите, да се подобри конкурентоспособността на регулаторните режими в Европейския съюз. Това беше в дневния ни ред на последната пленарна сесия. Модернизиране на новите търговски правила. Това е особено важно за новите технологии, които се разработват автономията на Европейския съюз от гледна точка на неговата правосубектност. Аз тук имам предвид компютърна дейност в облак, новите етапи. Всичко това трябва да влезе в преговорите с Съединените щати. Интелектуал, интелектуалната собственост, има правила за защита на интелектуалните собствености, за прилагане на тази защита. Трябва да разгледаме идеите на щатите за реформи, не на последно място в контекста на дебата по акта. Сегашните разпоредби не отговарят на изискванията на цифровата епоха хармонизирането също така на управлението на интелектуалните права трябва да се отчитат възможностите и за потребителите, и за бизнеса, за партньорите ем, на Съединените щати. Мисля, че трябва да разгледаме подобрения достъп до обществените поръчки, така както беше обсъдено, включително за малките и средни европейски предприятия. На този етап ще спра тук, но с удоволствие ще очаквам по-нататъчното сътрудничество с щатите. Робърт, имаш думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че отлично сте се справили, а като залагате а, условията за бъдещето. Аз имам въпрос към комисията. Какво е състоянието в момента? Чакаме ли завършването на споразумението за свободна търговия с Канада? Комисията водили пълни преговори с щатите или просто са в началната фаза. Ще им бъда благодарен, ако те кажат какво е актуалното състояние, защото според мен това е наистина много, възмо... много вълнуваща възможност, тъй като тя предполага огромни възможности. Сер Камо? О, Уилям Дартмот. Кой от двамата? Мисля, че господин Шолц, да, да, казва председателя, извинете. Благодаря. Благ... Искам да благодаря а, за добре свършената работа в мониторинговата група, защото тя изигра своята роля в подготовката на дискусиите в комисията – а, като ни информира и а, ни подсещаше за заседанията, темите и други организационни елементи. А, дискутира се вече в комисията а, и факта, че няколко опита бяха направени да се създаде процъфтяващ е, модерно трансатлантическо сътрудничество. И затова искам да попитам комисията. Защо смятаме оптимистично, че този път ще успеем да постигнем конкретни и то добри резултати? Аз мисля, че трябва да бъдем много земни в това отношение. Да не летим в облаците и да надценяваме постигнатото. Също така, Искам да подчертая, че работната група на високо ниво има много предизвикателно заглавия пред себе си, именно работни места и растеж. Да, наистина, економиката е нещо много важно, но ние в момента като че ли нямаме съвсем а, точна представа за това какво е в момента състоянието на економиката нито в САЩ, нито в Европейския съюз. Струва ми се, че трябва малко повече да поразсъждаваме. Вашия доклад е много добър, но трябва да бъде а, обогатен, за да може ние като парламентаристи да знаем а, какво а в тези вза... взаимоотношения бихме искали да окоръжаваме и подкрепяме допълнително. Още нещо. Петата точка, която споменахте, че искаме да се а, приключи с а, документа, с споразумението до 2015 година. Но какво ще стане а, с економически като сътрудничество с останалите страни от региона. Около 15% от стойността се произвежда за Европа, обаче 45% за Китай. Ако не отразим най-новото в развитието на търговията, ще се окаже, че твърде много мислим и разчитаме само на миналото. Това трансатлантическо сътрудничество трябва да бъде една част от многостранното. И това ме отвежда към точки 15 и 16. А ако не използваме, ако не комбинираме инструментите, които имаме пред себе си, и не обновим мисленето си, регламентите, регулациите, които ние създадем тук и в Съединените щати, няма да можем да ги приложим навсякъде. Тоест, във всичко. Тоест, ние трябва да поемем инициативата, ние като Европейски съюз с други държави а, да поемем инициативата за нови и инструменти в международен мащаб. Още нещо. Общи регулации за развитие на научния сектор, развойната дейност и така нататък. Да, това трябва да бъде унифицирано и аз мисля, че трябва да се концентрираме върху това – защото за партньорите, които описваме в момента, е много важно, както и за нас, а да използваме науката, техниката и развойната дейност за по-доброто си бъдеще. Благодаря. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Първо, искам да декларирам своя интерес – защото съм завършил Американски университет и съм работил 8 години в САЩ. Е, да, но вие все пак сте граждани на Европейския съюз. А, да, да, оставам гражданин на Обединеното кралство, не станах гражданин на САЩ. Бих искал да кажа, че САЩ е огромна и сложна държава, която е абсолютно отдадена на собствените си национални интереси. И това най-вероятно ще е успешно. И ако ние искаме да направим нещо, е добре да се концентрираме в едно. И ако трябва да изберем едно от всичките а, неща, бих се концентрирал върху номер 13. Реципрочност. Пълна реципрочност в обществените поръчки в подкрепа на МСП, малките и средни предприятия. Колеги, в този парламент ние имаме търговско развитие в преговорите за търговско споразумение с Канада. И доста колеги се концентрират върху неща, които, честно казано, са несъществени за тюлени, тасани и други такива. Но ние, не забравяйте, имахме търговско споразумение а, с Канада от 93-та до от 33-та, извинете, до 75-та. И така, трябва да си помислим. Още нещо искам да подчертая. В параграф Б тук подчертавам подобни правни системи. Не, това не е вярно. Континентална Европа има правна система, базираща се на Наполеоновия кодекс, докато а в САЩ нещата са а, свързани с Команвелта и единствената държава, член на Европейския съюз, която има същата правна система, е Обединеното кралство. Председателя пита а, какво ще кажете за Шотландия. Оратора казва. А, оратора казва, да, наистина, но това не е толкова съществено. Фундаментално а, ние имаме една и съща правна система. А каква е голямата идея на Европейския съюз? Да се спрат да се спрат опитите да бъдат разделени а, тези системи прекалено много, а за да може да изчезне наш англосаксонското право като а, система. В конституционното право, казва оратора, а господин а, председател, вие, майче, имате повече основания да вземете думата. Дейвид Мартин. просто а, исках да привлека вниманието на английския джентълмен, че Шотландия има твърде различно и съвсем самостоятелно право и си заслужаваше господин председателя да го прекъсне. Благодаря ви, господин председател. Аз също си мисля, че трябва да ускорим работата си, защото ето сега е най-добрата възможност за работа по преговорите с САЩ. И разбира се, след а, изборите ще продължим нататък, но сега е много подходящ момент. Дали ще го направим преди изборите в САЩ или след това, не знам, но трябва да се възползваме от тази възможност, която в момента съществува. И за това подкрепям този доклад. Наистина има много големи економически интереси и от двете страни, които могат да допринесат за успеха на преговорите и споразумението. Но има и различия. В миналото, както вече беше казано, сме виждали и а, не особено добри резултати. И затова никога не трябва да бъдем негативни само. Няколко неща, господин председател, споменахте, които са изключително важни, като например точки 6 и 7 за а, митниците, а, за а, бариерите пред търговията и така нататък. В нашите преговори, ако се получи така, че усетим някакъв протекционизъм от страна на САЩ, трябва да се подчерта мечтая това и да се преборим. А, като, например, а, бяха модернизирани а, техническите изисквания а, за пикапи и леки товарни автомобили а, и стана почти невъзможен износа от а, Европа за САЩ на такива. Ето такива неща трябва а, да бъдат взети под внимание, затова казвам, че точки 6 и 7 са много подходящи. И последния оратор. Само искам да кажа, че няколко човека бяхме в Вашингтон а, през май и имахме възможност да говорим с поредица от представители на американската администрация. Едно от нещата, които като че ли сме се споразумели вече е, че има единодушие, че трябва да се стигне до някакво споразумение. Но проблема е какво, какъв тип споразумение трябва да бъде дали трябва да бъде едно а, двустранно споразумение за свободна търговия или трябва да бъде от смесен тип, трябва да помислим точно какъв тип споразумение искаме и то от двете страни на Атлантика. Има няколко въпроса, които изискват изключително голямо внимание. Едно от тях е границите. Защото за един може дадени изисквания да са въпрос на запазване здравето на нацията, а за друг същото това може да се окаже една нетарифна бариера пред търговията. Различните министерства а, в а, САЩ трябва да бъдат попитани защо изискват, след като е постигнато някакво споразумение, изискват промени и защо въвеждат такива. Това трябва да бъде един много активен дебат, особено по отношение на интелектуалните права в момента върви един много интересен дебат, дебат изобщо за цялото бъдеще на авторските права, на правата върху интелектуалната собственост и така нататък. Още нещо искам да кажа. Да бъдем много внимателни по отношение на хармонизирането и стандартизирането. Е, разбира се, че много е добре да имаме глобализирани стандарти, но когато те не са добри, какво ще правим? Има счетоводните стандарти. Не сме все още уредили нито принципите, които да се хармонизират за ОПР, нито а, за паричните потоци. Разбира се, че когато не, не следваме еднакви принципи по отношение провизиите а, за един или, едно или друго перо от финансовите отчети, нещата могат драстично да се различат, да се различават помежду ни. Много многостранното споразумение и няколко двустранни споразумения са това, което доста колеги поддържат. Но едно от нещата, които е притеснително във връзка с Доха, мисля, че доста повече от лидерското обединяване на Европейския съюз и САЩ ще е необходимо, защото бедните държави трябва да видят и да получат подкрепа по, подкрепа по отношение на мерките, които трябва да вземат, за да измъкнат своите нации от бедността и да, се, да развиват своите економики. И ето защо ние трябва много да внимаваме и от двете страни на Атлантика. Разбира се, има и други въпроси, като например а, трудовите про... принципи, принципите а, на синдикализма и така нататък. Но мисля, че има доста висока степен на единодушие – по това, че трябва а, да спрем да обсъждаме какъв тип споразумение искаме и да преминем към неговото формулиране и подписване. Благодаря, а сега комисията. Uh, Генерална дирекция търговия. Добре дошла на господин Гарсия. Благодаря, господин председател. За мен естествено е голямо удоволствие да имам възможност да поговоря пред вас по този въпрос, който е много важен, много навременен за Европейския парламент. Нека да кажа, че ние приветстваме доклада, който вие сте изготвили съвместно с колегите от групата за наблюдение. Той дава ясен сигнал за подкрепа от страна на Европейския парламент за преговорите, които се водят в момента. Е, целите ни са всеобхватни и амбициозни. Е, когато започнахме обсъжданията с Съединените щати в началото на годината, е, имаше различни виждания от американска страна какъв ще бъде най-добрият подход към преговорите с Европейския съюз. Считам, че беше Важно е предварително постигнатото по отношение на общото разбиране съвместно с Съединените щати, че най-полезният подход от економическа и политическа гледна точка ще бъде едно обхватно споразумение, което е и твърде амбициозно. Така че на този етап искам да уверя парламента, че това е подхода, който се подкрепя и от Европейския съюз. Е, има някои въпроси, като обществените поръчки, например, които са обект на интереси. Европейския съюз ще защити своите интереси по този изключително важен за него въпрос, за да има по-добър достъп до американския пазар. Това е един доста деликатен за Съединените щати въпрос. Има напредък по, този, по тази тема, но постигането на споразумение извън едно общо такова, според мен, не е нещо реалистично. Трябва да бъдем амбициозни и така трябва да вървим напред. В Съединените щати подкрепата за този подход според мен се увеличава. Доклада за, порегулаторните въпроси в членове 7 до 9 от доклада са засегнати тези теми. Там именно ще бъдат големите економически ползи. Трябва да видим какви стъпки трябва да предприемем, за да се постигнат тези, за да се постигне споразумение. Това няма да е лесно, защото има разлики в регулирането. В хода на преговорите стана ясно, че няма да има няма да постигне много в регулаторните, по регулаторните въпроси, освен ако не получим ясна подкрепа от всички заинтересовани страни. Те трябва да ни подскажат как да вървим напред в регулирането, а трябва да има и ясен ангажимент от страна на регулаторите. В миналото, при минали преговори, това не беше така и това е едно от големите предизвикателства в преговорите между Съединените щати и Европейския съюз. Мисля, че това е посланието, което е, е ясно формулирано в доклада. Трябва да има ясни предложения които да бъдат оценени в последствие от регулаторите и да бъдат обсъдени в процеса на консултации. В резултат на всичко това можем да предприемем последващи стъпки при сближаването на регулаторните позиции от двете страни. Въпреки, че трябва да сме наясно, че няма да премахнем всички различия в регулирането от двете страни на Атлантика. Но това не е нито времето, нито мястото за това. Имаше въпроси за това какво се прави в момента, какви са следващите е, стъпки, които комисията ще предприеме през следващите години. Е, първо, ние сме е, много активни е, и Очакваме заключителният доклад да бъде на лице преди е, края на годината. В него ще е, се следва ориентацията от междинния доклад е, и ще се е, отчете докъде сме стигнали в преводите по този амбициозен и обхватен план. Ние сме внимателни оптимисти, предпазливи оптимисти защото смятаме, че вървим в посоката очертана от междинния доклад. Разбира се, продължаваме работа и се надяваме да започнем преговорите в началото на следващата година. До тогава ще направим частична оценка и ще проверим какви са насоките, в които ще продължим да водим преговорите. Така че по принцип целта ни е да приключим с преговорите да приключим с този етап и да започнем преговорите през пролета следващата година. По отношение на взаимоотношенията с Канада, нещата са, се развиват много добре. Там засягаме и някои от въпросите, които фигурират и в дневния ред на преговорите с Съединените щати. Там подготвителната работа е, се оказа много полезна. Парламентът също гледа положително на тези въпроси, но според мен е с Съединените щати трябва да се започнат преговори, независимо от това дали сме приключили преговорите с Канада или не. По отношение на интелектуалната собственост, много от вас засегнаха тази тема. Нека да сме наясно и Съединените щати и Европейския съюз имат много високи стандарти за защита на интелектуалната собственост. и са ангажирани с по-високи изисквания към защитата на интелектуалната собственост. Всичко това е залегнало и в нашето законодателство и за това не виждам защо този, това споразумение да търси по-голяма степен на хармонизация. Ако го направим, мисля, че ще затънем в едни много дълбоки, много сложни въпроси мисля, че ще видим какъв ще бъде подхода, който ще изкристализира в хода на самите преговори. Накрая, позволете да кажа, че приветстваме ролята, която Европейския парламент играе в тези преговори. Тя наистина е много важна. Ние сме на ваше разположение в рамките на групата за наблюдение. Също сме на ваше разположение за да помогнем а, с каквото можем на процеса, а, когато той започне. Разбира се, Конгреса също ще играе много съществена роля в този процес. Така че, може би, вие ще искате да доразвиете взаимоотношенията в хода на този процес. И в заключение няколко думи по големия, най-големия въпрос, защо сега можем да бъдем по-големи оптимисти отколкото бяхме в миналото. Мисля, че има три основни фактора а, в момента, които не присъстваха в миналото. Първият е много ясна и недвусмислена политическа подкрепа. А, в миналото Европейския а, съвет вече даде ясната си подкрепа за преговорите. Не винаги нещата са били поставени по този начин. В Европейския съюз ние знаем, че парламентът също вероятно ще даде голяма подкрепа за тези преговори. От американска страна също има много ясни индикации, че в момента има политическа подкрепа и от двете основни политически сили. Това въжи за, и за президентската администрация. оттам също има подкрепа за преговорите с Европейския съюз. Съединените, в Съединените щати се разбира прекрасно, че независимо колко важно може да бъде всяко друго партньорство, трансатлантическото такова е много по-голямо, с много по-големи измерения. Така че трябва да се разработят много ясни общи правила, които да бъдат поставени на международната маса за преговорите. И накрая виждането, че двустранните преговори между Съединените щати и Европейския съюз могат да се отразят отрицателно върху а, преговорите в Доха, а, мисля, че сега просто това не е на дневен ред. А, в Доха Процеса не зависи от взаимоотношенията между Съединените щати и Европейския съюз, по-скоро точно обратното. С гласуваната позиция на САЩ и Европейския съюз може да повлияе върху някои от многостранните преговори, които се водят там. Така че, като се вземе предвид всичко това, ние сме умерени оптимисти. Разбира се, това не означава, че преговорите вече са приключили. Напротив, е, пред нас са много сложни въпроси. Е, възможно ли е преговорите да е, започнат да приключат до 2014? Да, възможно е, но все пак трябва да имаме предвид и всички останали срокове, с които сме свързани. Така че благодарим за доклада. И така, позволете аз да кажа няколко думи като докладчик. Най-напред благодаря за положителното отношение към представения от мен проекто доклад. Второ, аз също съм съгласен с много от бележките, които вие споделихте с нас и с отношението на комисията. Има огромен потенциал в това евентуално споразумение. Да, разбира се, имаме всяко, всички основания да говорим за този огромен потенциал, след като направим оценка на данните, на анализите, разбира се, потенциалът си остава голям. Това е, може би, най-важното споразумение, което ще в което ще можем да се ангажираме. Второ. Считам, че условията ни дават основание да имаме разумни надежди, че ще успеем. Трето, има огромна подкрепа от страна на заинтересованите страни. Имах възможност да чуя не само европейските стопански организации, но и американските такива. С много малко изключения всички те подкрепиха едно амбициозно споразумение между ЕСЕ и САЩ. Все пак, вероятно ще се съгласите с мен, че Решенията могат да, взем, да бъдат взети само когато сме абсолютно твърдо убедени че трябва да започнем преговорите и да се надяваме, че ще ги приключим успешно, тъй като пречки има. Но в края на краищата, за да се стигне до успешно приключване на търговските преговори, трябва да се преглътнат и някои горчиви хапове. И то не само от страна на американците. За американците, примерно обществените поръчки, селското стопанство, географските ограничения, географските наименования, стандартите са няколко, няколко такива хапа. Може би има и други а, ние също ще трябва да преглътнем някои а, горчиви хапове, но в края на краща всичко зависи доколко може да се постигне баланс в хода на преговорите. Какви преговори? Преговори между а, Съединените щати и Европейския съюз. Има някои теми, които си остават буд, поне докато е жива Доха. Можем а, обаче да бъдем амбициозни, можем да се опитаме да се занимаем с всички не, нетарифни ограничения. И все пак това си остава един доста деликатен въпрос. Но Ако не можем да създадем световни търговски правила, които да въжат за всички, тогава кой би могъл да изисква всички да следват едни и същи правила. Ако Европа и Съединените щати успешно приемат правила, които да са горе-долу приемливи, а, ние можем да се опитаме да а, изискваме подобно нещо от китайската, индийската и други економики. Така че а, трябва поне да се опитаме да седнем заедно на масата с Съединените щати. Първо и най-важно, няма политически деликатни моменти. Няма нещо, което е специфично, което е специално а, а, деликатно в взаимоотношенията с Съединените щати, така че политическото ни партньорство с Съединените щати ни дава възможност да се ангажираме с този амбициозен план за търговско споразумение. Според мен Нашия подход към този доклад трябва да бъде като към един изключително съществен документ. За първи път се ангажираме с такъв сериозен доклад на прага на започването на преговори с най-големият и най-важен наш търговски партньор, така че трябва да бъдем много сериозни а, и да кажем на комисията, че ние също а, ще а, се намесим преди да бъде взето окончателното решение за започване на преговори с Съединените щати. А иначе с удоволствие ще изслушаме комисията винаги. А, представителите на комисията са също добре дошли да вземат предвид нашата позиция. И така, с това приключваме предложените В последствие ще се върнем отново по този въпрос. Има срок 21 септември до обяд за внасяне на нови изменения. Благодаря на всички. И така, последната точка от срещата ни за тази сутрин е Митническия кодекс на Съюза. Водещата комисия е комисията по международна търговия Докладчика е Кристияна Мускардини. Всъщност, поправя се председателя, това би трябвало да бъде тема в нашата компетенция, но тъй или иначе наследили сме а, ситуацията такава каквато е. Моля за внимание, защото сега ще дам думата на докладчика Кристияна Мускадини. Благодаря, господин председател. Не смятам, че е необходимо да се говори за този конфликт на интереси с ИМКО, защото той ще се проточи до следващия мандат. Е, ние се занимаваме с сериозни проблеми. Не може да има единен пазар, ако нямаме хармонизирана митническа система или митнически кодекс. В момента митническия кодекс, който неодавна беше преработен, се нуждае от някои нови системи, от някои усъвършенствания. За съжаление, текста, представен от комисията, не удовлетворява потребностите на нашата комисия. Ние вече няколко пъти сме повдигали въпроса за това, че е необходима истинска хар- хармонизация също така е, повдигаме въпроса и за графика 2020 година чука на вратата и а, е, не бихме искали хаоса да продължава до тогава. Необходимо е Необходимо е в Европейския парламент е, да разгледаме бъдещата хармонизация на данъците и митата в Европейския съюз. И когато се занимаваме с едни широки въпроси, не бива да пренебрегваме факта, че външните митнически служби са важни. На границите си имаме различни нива на проверки. Има различни защити от фалшифицирани стоки, различни степени на защита на вносители и превозвачи. комисията отложи изготвянето на митническия кодекс за 2020 година. Все още ние в Европейския съюз трябва да работим, за да може да се отчете необходимостта Европейския съюз да реагира единно, а на евентуални кризи. Митническия кодекс не отговаря на нашите потребности. Аз вече повдигнах въпроса с, с Световната търговска организация и с мандата. Парламента гласува някои изменения и подобрения, но те бяха пренебрегнати независимо от другите институционни аспекти. Аз тук говоря всъщност за Евро европейските институции, институциите на Европейския съюз, защото може би ще а, се събудим и ще се стреснем, но ще бъде много късно, защото а, нещата ще са отишли твърде далече. Ние внесохме изменения в този текст и бих желала да направят някои коментари и през следващите дни. И така, колеги, моля, активизирайте се и внесете изменения, за да може да се подобри допълнително текста на комисията. Трябва да направим предложения, това е спешно но когато е, е, се прибързва, трябва да бъ... когато се бърза, не трябва да се прибърза. Докладчиците в сянка, благодаря. Съвсем накратко, тук има един риск, който трябва да избегнем тогава, когато говорим за измененията в по-широк смисъл. Необходимо е ние да а, не изпуснем влака. Митническия кодекс се изготвя в, се изготвя в а, един период на криза, когато ние трябва да повишим конкурентоспособността. Европейските институции преживяват реформи. Трябва да има реформа в интелектуалните права, за да се засили конкурентоспособността на Европа в целия свят. Тук има някои неща, които ни тревожат има твърде много изключения от задължителните разпоредби. Какво прави парламента по отношение на комисията във връзка с правомощията? Следва много ясно да се, да се направи разграничение, например, по правилата за происход, вътрешната хармонизация, митническия кодекс и връзката му с външните отношения, до каква степен правните норми ще бъдат изготвени а, за определяне на тарифи, на наказателни санкции. Необходимо е допълнително хармонизиране. И ние можем да произведем добри резултати и привидно, но това всъщност да не е така и да нанесем вреда на конкурентоспособността. ще има изменения по този въпрос. Тоест, прави се опит за по-добро проследяване, по-добра проследяемост. Бихме желали изцяло да защитим потребителите. А в Митническия кодекс не сме последователни в е, определенето на проследяемостта. Трябва да решим този въпрос. Не можем да не се произнесем съвсем по въпроса за стоките и проследяемостта. Ако не проведем а, тази а, политика, картината ще бъде много тъжна. Европейския съюз иска да подобри този текст. и също така работата на парламента ще бъде е, последвана от това, което ще направи съвета. Благодаря. Тази тема е ам, на дневен ред от много отдавна. Всички в и извън Европа смятат, че Европа трябва да говори с един глас, да има общи стандарти, хармонизирани процедури. Това беше първоначалното намерение, когато се започна да се работи по този въпрос. Опасявам се много а, че най-конкурентоспособните региони в света няма да бъде, ние няма да бъдем сред най-конкурентоспособните региони в света. Модернизацията на митническия кодекс се оказа препани камък до много голяма степен. Първоначално програмата беше много коректна, беше много амбициозна, обаче проекта може да се провали, защото има различия в различните държави членки, при това твърде големи различия, които трудно се преодоляват. И хората могат да останат с впечатление, че модернизацията може всъщност да не бъде успешна. Но ние трябва да продължаваме да бъдем амбициозни във връзка с графика. Естествено, комисията трябва да прецени какво е реалистично, но ние в Европейския съюз трябва да продължаваме да упражняваме натиск върху комисията, както беше казано и в предишни доклади. Трябва да бъдем също така и критични по отношение на държавите членки, понеже те се мутаят и работят много бавно по въпроса. В Европейския парламент наистина трябва да съсредоточим вниманието си върху така наречените делегирани актове. Тук трябва да изиграем нашата роля, да видим до каква степен можем да проследяваме случващото се на място. Комисията предлага определени определено приложно поле за делегираните актове. Мисля, че те отиват твърде далече. Нашите правомощия са ограничени до известна степен и ние не можем да даваме прекалено много правомощия на комисията, защото това ще ни лиши от възможността да действаме. Поздравления за докладчика за нейното критично отношение. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на колегата Макларкин, която е докладчик в Сянка. Тя не може да бъде тук. Помолиме да споделя с, с вас нейното становище. Госпожа Макларкин би искала да благодари на госпожа Москардини за работата и по изготвянето на това становище. Групата ЕКР е в унисон с становището на докладчика по митническия кодекс на Съюза, както показва правилно докладчика, това би осигурило конкурентоспособност и борба срещу фалшифицирани стоки. Това засилва единия пазар но по въпроса за временните изключения от правилата, групата на ЕКР е съгласна с комисията. Временните изключения следва да се дават на една или повече държави в обосновани изключителни случаи, например във връзка с обмяна и съхраняването на данни чрез електронни програми. дерогацията предвижда повече време да бъде необходимо за някои държави да приемат техники, да въведат техники за електронна обработка. Работата може да се улесни чрез общи правила, следователно много е трудно. Много е важно да се приключат преговорите за взаимно признаване на економическите оператори. Искам да се възползвам отново от възможността да благодаря на докладчик и очаквам окончателния текст на проектостановището. колегата Шолц. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с колегите, които вече се изказаха. Това е важен а, въпрос. Благодаря, госпожо Москардини, за направените от вас предложения. Мисля, че много внимателно трябва да разгледаме подхода на ИМКО като водеща комисия е, и дебата по модернизирането на митническия код, да се, кодекс да се разгледа каква е ролята на държавите членки, какви са взаимоотношенията между държавите и между тях и други държави, конкурентоспособността на националните економики вътре в Европейския съюз и какво е нашето отношение с трети страни. Може би бихме могли да поработим с докладчика и с докладчиците в сянка, за да се види как да се оформи общия подход и да видим в каква посока да работи. Може би може да, се, да внесем изменения, за да поставим нещата в правилния коловоз, за, за да може да работим съвместно и да подобрим отношенията си с ИМКО по този въпрос и след това вече да предадем всичко свършено от нас на докладчика. Комисията иска ли нещо да каже господин Зелински? Благодаря. Аз отговарям за звеното, което се занимава с данъчното законодателство и свързани с това проблеми, митниците включително. Визията, която се представя тук в документа е много подобна на визията, която имаме в ГД Таксуд и в съвета. И има някои чудесни идеи, някои от тях направо революционни и ние ще сме много щастливи да поработим по тези идеи. Разбира се, бих искал да подчертая, че хармонизирането е нашата цел и не само хармонизираното, но и унифицираното прилагане на митническото законодателство в целия Европейски съюз е това, което целим, защото само така ще можем да защитим вътрешния си пазар е, и ще спрем опасните стоки, които се опитват да навлязат на нашия пазар по един или друг път. И така, хармонизацията е нашата цел и ние ще отидем, а, ще се опитаме да стигнем колкото се може по-далеч. Но, макар че амбициите ни не са ограничени, възможностите ни да действаме са по-ограничени. А защото сега сме в условията на преработения митнически кодекс – това е съвместен продукт на Комисията, парламента и съвета. Има специални а, правила, едно междуинституционално споразумение по отношение преработването на такива важни документи. И така, преди 24 юни 2013 година не може а, да се а, приеме този нов, по-точно преработен митнически кодекс на Съюза. Това е изключително важно. Искам да кажа, че преработеният вариант е дискутиран многократно а, в Европейския парламент като цяло, но и в ИМКО също. Има три цели преработването от отлагането, защото економическата криза има сериозно внимание и Ти системите не могат да бъдат разработени добре, на време. Второто е привеждане в съответствие с Лисабонския договор. И третото е корекциите и премахването на някои грешки, плюс това отразяването на някои а, промени в реалиите. Ето защо, а, както вече казах, ние сме ограничени при преработването на кодекса. Нека сега да се обърна към няколко конкретни точки. Беше повдигнат един много въп... важен въпрос тук в Инта и в Имко а, дерогациите, на, например. Има а, в, а, има основен проблем капацитета да се направи всичко това, но има и още нещо. Има някои държави шенки които нямат процедури Например, държави, които нямат излъз на море, няма нужда да разработват онази част която, от кодекса, която касае а, мореплаването. И тогава може да имат около 500 а, декларации на година. А, имам предвид а, а, тези държави, а, които нямат излъз на море и а, тогава няма смисъл да се разработват специализирани продукти а, на IT технологиите за тази цел. Така, следващата точка – модернизация, хармонизация. Вярвам, че нашето предложение е много подобрен вариант на настоящият митнически кодекс. Един член на Европейския парламент каза, а, че има препани камъни, или поне това беше превода. Да, има препани а, камъни, защото не можем а, да, при, да привлечем всички държави членки а, в общата общата лодка, именно да имаме абсолютно еднакви виждания и разбиране. Разбира се, че компромиси трябва да се правят. А, ние търсим общото помежду ни, а не, не се стараем да показваме различията. Хармонизиране както на основният а, правен текст, така и на вторичните. Ние в комисията предпочитаме да не казваме пълномощия, а отговорности. Защото, разбира се, правомощията се дават, обаче те означават на практика отговорности. И така това, което предлагаме в основният правен документ е най-важното и е под контрола на Европейския парламент, под прекия контрол на Европейския парламент. Но това не означава, че делегираните актове не са под контрола. Обаче актовете по прилагането а, са под контрола на държавите членки, защото има специализирана процедура – както знаете. И така, въпросът е тук в гъвкавостта. Основният закон си е основен закон, но нещата от там нататък а, в делегираните актове а, могат да се променят, защото делегираните актове при промяна на економическата ситуация, на правната ситуация, а, международни споразумения, търговски споразумения, това вече може да, пром... да промени нещата и а, делегираните актове могат да отразят, отразят промените много по-лесно. Комисията, съвета, Европейския парламент и така нататък а, трябва да бъдат иначе ангажирани а, за това а, да се промени основният а, акт, който регулира митническите дейности, но това е дълга и сложна процедура, няма нужда да ви го обяснявам. Ето защо междуинституционалното споразумение е а нещо, което е много важно за нас. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. А сега няколко заключителни думи. Много се радвам, че ние така добре работехме с колегите от комисията. Ето ви отново посочвате някои а, характеристики на нашите предложения, именно, че те са доста революционни. До сега Европа, Европейския съюз не прави стач, а, стъпки напред по отношение на митниците. Дори можем да кажем, че има известен регрес. Ние съвсем добре разбираме, че някои от нашите предложения може да бъдат възприемани като неприемливи но ние трябва да вземем революционни стъпки визави комисията, защото а, двустранни и международни а, споразумения подкопават все повече нашата економика, защото не можем а, с а, единни правила да защитим общите си граници. комисията и съвета трябва да разберат, че парламента има правомощия, които нямаше преди това. И парламента няма да се остави да бъде избутан на страни и да остави само комисията и а, съвета да решават нашето бъдеще, защото твърде често те правят грешки. Да, благодаря ви, колеги. Това е края на нашето сутрешно заседание на 20 в 6 часа след обед е крайния срок за подаване на изменения. Благодаря.